случва за 10 път подред след 2007 година. Цялостното ниво на грешките за трета поредна година е 3,1%. За първи път Сметната палата даде становище под условие за финансовите транзакции. Радваме се, че Сметната палата отчита нашите усилия за укрепване на системите за контрол. Ние работим в тясно сътрудничество с държавите членки и използваме многото полезни препоръки на Сметната палата и на парламента и нашите усилия ще продължат. Както вече казах, в началото на тази година, когато дойдох тук при вас, както вече заявих тогава, много е важно не само бюджета да се управля както трябва, но и да има резултати от съответните програми. Това е вярно, особено тогава, когато отчетем факта, че Съюза е изправен пред много външни и вътрешни предизвикателства. Да не говорим, че се подготвяме за многодишната финансова рамка след 2020 година. В допълнение към някои от основните елементи от бюджета за 2016 година, знаете, че сега обсъждаме освобождаването от отговорност за тази година, би следвало да поговорим и за е, нашите усилия да подобрим отчетността. Сметната палата даде своя принос е, в това отношение – и публикува специалната глава трета по този въпрос. Искам да поговоря сега по трите теми, които са от пряк интерес за вашата комисия и за палатата, сред които са прозрачността, например, и управлението. Накрая ще говоря и за многогодишната финансова рамка. Ще започна в началото с 2016 година. 2016 година беше изпълнена с много предизвикателства и ние имахме нужда от бюджет, който да подкрепя нашите политически приоритети. Поставихме ударението върху конкурентоспособността, економическото сближаване, върху растежа и работните места. Използвахме напълно механизмите за гъвкавост в бюджета, за да можем да откликнем на глобалните предизвикателства, по-конкретно миграционната криза. През 2016 година, в допълнение към доклада за нашето управление, стана ясно и се появи информация, че има голяма полза от бюджета в някои области. Появи се и FC, Европейския фонд за стратегически инвестиции. Целта беше да се мобилизират повече от 19 милиарда евро, които да се влеят в европейската економика. По-настоящем цифрата вече е стигнала 250 милиарда и това е близо до основната цел, знаете, от 315 милиарда до средата на следващата година. Всички държави членки вече изличат полза от FC версия 2.0 на FC допълнително ще подсили неговото опериране, оперативната му страна, ще има по-голяма прозрачност и ще се използва още повече така наречения Европейски консултативен център. Ще имаме и по-добро географско разпределение на подкрепените проекти. Радваме се, че има политическо споразумение относно така наречения FC 2.0. Друга област през 2016 година повече от 133 000 МСП получиха финансиране на стойност повече от 5,5 милиарда по програмата Косме. Около половин милион европейци участваха в програми за младежки обмен или пък се възползваха от възможности да учат в чужбина, благодарение на Erasmus+. Плюс. Студентите по Erasmus Плюс по-успешно получават работни места и по-лесно вземат менеджерски постове от тези, които не са участвали в програмата Еразъм. Това е една много ценна характеристика на програмата Erasmus. Ако ми позволите, госпожо председател, искам да отбележа и първата годишнина на Европейския корпус за солидарност. Той беше създаден точно преди една година и сега вече придобива своята окончателна форма. През 2016 година се създаде и един европейски инструмент за подкрепа при кризисни ситуации. Благодарение на него осигурихме помощ за 35 000 бежанци в Гърция. Имаше над 2 милиарда, които бяха изпратени за хора в най-неизгодно положение в 80 страни. Тази помощ достигна до 20 милиона души. Шест нови сателита по Галилео е, започнаха своята дейност през 2016 година. Е, започнахме да даваме възможности за разширяване на дейността на Галилео чрез е, производство на чипове. Ако трябва да дам конкретен пример по отношение на бюджета за климат над 20% е добавената стойност от използваните средства. Ще продължим да даваме информация за всички тези дейности в своите доклади. Трябва да спомена обаче и Европейската стратегия до 2020 година. Знаете, че тя е свързана и с процес, познат като Европейски семестър. Това е много важно за вас в парламента и за Сметната палата. По отношение на променения доклад за годишно управление и изпълнение, искам да кажа, че това е един видим е, начин за това как ние подобряваме своята дейност. В тази област има сериозни инвестиции. Докладите за изпълнението са свързани сега не само с освобождаването от отговорност и с цялостния бюджетен процес. Не, те помагат на широката общественост да си създаде по-голяма представа за бюджета и неговото изразходване. Едно проучване на ОИСР относно бюджетното изпълнение, което се появи неотдавна, заключи следното. Цитирам нашия бюджет, бюджета на, на комисията е а, много по-съвършен от а, много от тези на страните членки на ОИСР. Край на цитата. Сега имаме ясна информация за това какви точно резултати постигаме и това е благодарение на новата система на докладване и отчитане. Сметната палата в глава 3 разглежда системите за отчитане на изпълнението и резултатите. Точно тези системи бяха разгледани в годишния доклад на генералния директор, както и в цялостните доклади за комисията. Сметната палата направи в тази връзка редица уместни препоръки. Например, би трябвало да се обърне малко повече внимание на предизвикателствата, по отношение на изпълнението, форматите трябва да са малко по-разбираеми и трябва да има малко по-високо качество на предоставената информация. Ние се радваме на тези препоръки и вече ги използваме, когато подготвяме следващия доклад за нашата годишна дейност както и доклада за годишното управление. Някои други препоръки ще бъдат осъществени малко по-бавно и в сътрудничество с е, различните институции. Например, оптимизирането и подобряването на показателите по финансовите програми. По настояще има някъде около 700 е, такива. Е, това подобряване може да се случи само чрез е, добро договаряне на програмите в рамките на следващата МФР. Да се надяваме, че можем да разчитаме на подкрепата на парламента, за да постигнем тази цел за е, по-малко наброй и по-добри и по-кохерентни показатели. В по-общ план искам да подчертая, че е, изпълнението и докладите за изпълнението по отношение на бюджета представляват е, съвместна отговорност. Парламента, държавите членки, управляващите органи, както и много други заинтересовани страни споделят отговорността е, за това да се постигнат резултатите, които са предвидени, когато се определя бюджета, както и споделянето на информация относно постигнатите резултати. Това естествено не означава, че комисията бяга от отговорност, е, относно своите собствени задачи. Миналата година вече очертах какви стъпки предприехме в комисията, за да представим е, едно по-добро е, от, отчитане и управление на, на резултатите. Сега имаме един по-добър стратегически цикъл, програмен цикъл. Целта е да се подобри действието на цялостната ни организация. Стратегическите многогодишни планове пък задават една цялостна рамка, в която има ясно очертание цели. Тези цели са за всички служби на комисията до края на съответния и мандат. И а, те са свързани с а, десете политически приоритети на председателя Юнкер. Поставя се ударението върху нещата, които са от най-голямо значение. Тези политически приоритети са определени по такъв начин, че те са близо до, до, до сърцата и на гражданите. Годишните доклади за 2016 година са първите, които отчитат рамката за стратегическо планиране и аз се радвам, че е, вие сте погледнали и моя собствен доклад за годишната дейност. Той покрива всички наши служби. Е, ние отчитаме дейността не само на председателя, но и на всички заместник-председатели. Искам да кажа, че като цяло е, целите на комисията не са статични. Е, ние постоянно получаваме нови отговорности и нови задачи. Считано от 1 декември вече носим отговорност и за координацията по напускането на Великобритания. Знаете, че това не е лесна задача. Това е в допълнение към преговорите по излизането на Великобритания от Съюза. Те текат в момента. По отношение на 2016 и 2017 година, Генералният секретар игра важна роля в много процеси и политики. Тук трябва да спомена европейския семестър. Знаете, това е годишен процес. Той става все по-интегриран. В него участват почти всички служби на комисията. Имаме и по конкретни отговорности като механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния. Нашите доклади току-що бяха обсъдени в съвета. Знаете, че целта на нашия председател е Румъния и България да бъдат извадени от този механизъм до края на мандата на комисията и ние сме задали ясни индикации как това може да се случи. Искам да спомена и ответната реакция на комисията относно миграционната криза, както и бъдещите евентуални мерки и политики за справяне с подобни кризи. Това са неща, които са в портфела на заместник генералния секретар. Знаете, че тази задача е постоянна, тъй като дори и потока на беженци да не е толкова голям, натиска продължава да бъде достатъчно сериозен. И ние трябва да продължим да работим сериозно. И накрая работим интензивно относно приключването на работата по другите приоритети на председателя, енергийния съюз и цифровия единен пазар има сериозна законодателна дейност, която тече в тази връзка. И накрая по отношение на отговорностите на генералния секретар, ние работим по Европейската гражданска инициатива, искаме да я направим по-приемлива за гражданите, искаме тя да бъде по-използваема, искаме да предлагаме качествени услуги на гражданите. Ако нашето предложение бъде прието, участието в тези инициативи ще бъде открито и за млади хора между 16 и 18 години. Продължаваме и с напредъка по отношение на по-добрата регулация. Тук трябва да спомена видимостта. Има един портал, който е много лесен за използване. Благодарение на него гражданите могат да участват във всички елементи на нашата законодателна дейност, включително и комитологията и включително делегираните актове и актовете за изпълнение. И накрая ние сериозно променихме правилата относно експертните групи. Знам, че тази тема е близка до сърцата на някои от депутатите, които са тук. Искаме да подобрим прозрачността и да управляваме по-добре евентуалните конфликти на интереси. Бих искал, освен това, да се позова на одита на Сметната палата относно управлението и рамката за управление. Вие имате конкретни коментари в тази връзка. Комисията осъзнава, че трябва да има едно добро управление и трябва да има един стабилен процес за управление на риска. Ние смятаме, че модела на управление, който беше въведен в комисията след падането на комисията Сантер, през 2001 година. Смятаме, че, че този модел устоя на теста на времето. Тук се осигурява вече точното равновесие между оперативните аспекти на бюджета и от друга страна цялостната политическа отговорност на колегиума на комисарите за управлението на бюджета. Знаете, че колегиума може да бъде държан под отговорност точно за тази си дейност. Има отворени канали на комуникация между комисарите, между генералните директори, между различните служби и тези канали означават, че можем да получаваме информация за проблемите от най-низко на най-високо ниво. Тогава, когато има нужда от такава информация, естествено, винаги може да се търси подобрение на системата. Специалният доклад на Сметната палата и е, доклада на парламента за освобождането от отговорност поискаха от нас да подобрим е, своята рамка е, на управление. Знаете, че имаме съобщение относно нашето управление. То се появи през октомври тази година и там се прави преглед на различните отговорности. Няма да навлизам в допълнителни подробности, но съм готов да отговарям на въпроси и по тази тема. Още две важни теми, които са важни за вас етиката и прозрачността. През септември председателя Юнкер спомена, че ще има сериозни промени в етичния кодекс за комисарите. Това се случи в рамките на речета му за състоянието на Съюза. Имаше проект на нов етичен кодекс. Той беше изпратен до парламента за становище по силата на рамковото споразумение. Вярвам, че това ново предложение ще направи комисията водеща, що се отнася до етиката и високите стандарти за обществен живот. Има по категорични условия спрямо дейността на комисарите, след като мандата им приключи. Освен това, създаваме една система за по-голяма прозрачност относно разходите за командировки на комисарите. Тази система, да се надяваме, ще бъде публикувана съвсем скоро. По-настоящем сме на последните етапи от нейното лансиране. Очакваме официалната реакция на парламента. Знам, че и вие приключвате вашата работа. Що се отнася до прозрачността, комисията Юнкер пое ангажимент да спазва най-високите стандарти на прозрачност, не само що се отнася до работата на институциите, но що се отнася и до е, нашите взаимодействия с различни представители. В началото на мандата ние приехме нови правила за прозрачността, даваме информация за заинтересованите страни, които се срещат с взимащите решения, с политиците на висши постове. Значи това е много важно за общественото доверие. Имаме регистър на прозрачност, който управляваме заедно с парламента. Имаме предложение да се направи този регистр за прозрачност още по-строг Искаме да се включат и съвета и парламента. Разбрахме, че съвета току-що получил мандат да започне преговори по нашето предложение. Очакваме с нетърпение резултатите от тези преговори. И накрая ще кажа няколко думи за бъдещето. В своята реч за състоянието на Съюза, произнесена пред парламента през септември, председателя Юнкер представи своята пътна карта за една по-обединена, по-силна Европа, за един по-демократичен съюз. Е, този призив беше прегърнат от е, лидерите на държавите членки от е, Европейския парламент. Знаете, че имаше процес на реформи, който започна през март с Бялата книга относно бъдещето на Европа. Там имаше пет сценария за развитието на Европейския съюз. Имаше и редица документи за размисъл, посветени на визиите за, за развитието на, на, на Съюза. Председателя през септември даде своето виждане относно петте сценария – Знаете, че те ще бъдат коментирани в Сибио на неофициална среща на върха на 9 май 2019 година. Искам да кажа, че работната програма на комисията е определена до следващите избори за Европейски парламент и ние ще продължим да правим предложения с цел да изпълним приоритетите на комисията. Освен това искаме да изпълним нашите дългосрочни инициативи, които а, да оформят Европейския съюз по един нов начин. И накрая, що се отнася до програмата с инициативи на комисията, през месец май ще чуем повече в тази връзка, ще чуем а, много неща и за новата многогодишна финансова рамка. Искам да кажа, че това е нещо много повече от едно техническо начинание – защото финансовата рамка би трябвало да начертая пътя за 27-те държави членки. Много се говори за това какви трябва да бъдат основните ни инициативи в бъдеще. Не искам да изпреварвам нещата. Трябва да кажа няколко думи за финансовите измерения на Брексит. Надяваме се, че Великобритания ще спази своите финансови ангажименти, такива каквито те са в рамките на настоящата многодишна финансова рамка. Надяваме се, че и след излизането на Великобритания това ще остане факт. Когато създаваме многодишната финансова рамка, ние ще се опитаме да гарантираме, че ще има максимална полза за гражданите, за економиката – Нашия работен процес е изключително открит. Комисията има и документ за размисъл относно бъдещето на финансирането на Европейския съюз. Комисар Оттингер пределно ясно заяви, че следващите две предизвикателства за МФР ще бъдат запълването на две празноти. Празнотата след излизането на Великобритания и празнотата между нивото на отпуснатите средства и необходимостта от финансиране на новите приоритети. Опитваме се да направим такова предложение, че да вземем предвид всички съществуващи 62 програми. Целта е бюджета да бъде опростен, оптимизиран и максимално гъвкав. Всички знаем, че може да има нужда от гъвкавост тъй като бъдещето изисква такава гъвкавост. Това го показа и миграционната криза. Естествено, очакваме с нетърпение позицията на парламента. Знаем, че ще има две резолюции през февруари и март. Ние ще ги вземем предвид. Ще има разговори по темата между лидерите на Европа. Те ще се проведат през февруари. И накрая но не на последно място по значение, пакета за економически и паричния съюз. Той се появи вчера от името на комисията. Целта е в европейска рамка да се включат много а, а, е, инструменти, които познаваме като фискалния пакт на принцип Европейския механизъм за стабилност. Предлагаме всички тези а, е, инициативи да влязат в. А, е, рамката на Европейския съюз, защото ако погледнем в дългосрочен план, економически и паричен съюз е съюз за всички държави членки. Еврото е валута за всички държави членки. Съответно, не трябва да създаваме рамки, които да помагат само на малък брой държави. Благодаря, госпожо председател. Ние ви благодарим. Е, е, съдейки по изражението на лицето на генералния секретар, е така здрав, здравословния му тен, можем да съдим за състоянието на Съюза. Е, благодаря сега докладчик има думата господин Йохим Целар. Благодаря, госпожо председател. Най-сърдечно благодаря на господин Русо и сътруд... Сметната палата за доклада, годишния доклад за 16-та година, като е, основа за нашата работа Извинявам се, че дойдох с закъснение, но също времено имаме тук делегация от Монголския парламент, които трябваше да поздравя, пък и исках да го направя, разбира се. От 1 ноември, след 4 години всъщност, е, е, ратифицирано от 28 държави членки. Споразумението за партньорство и съвместно сътрудничество с Монголия влезе в сила – и Монголия, е, колкото до демократичното развитие, е, така върви е, много добре. Една от най-така демократични държави в този регион. Затова е добре да задълбочим сътрудничеството си с тях и да търсим нови сфери на политически взаимодействие и обмен. Благодаря на господин генералния секретар за неговия е, така е, пространен доклад е, в моя списък от въпроси, повече от въпросите ми бяха, получиха отговор. Сега не бива да повтарям неща, които съм казал, но дано не се повторя, ако все още задам един и друг въпрос. Това, което одобрявам особено е, е въпросът е, за това, че при е, приемане изпълнението на бюджета комисията иска търси резултати е, конкретни резултати и това дали даден проект е постигнал целта си или не, дали е на верен път, една или друга програма. Е, или пък всъщност сме си поставили погрешна цел и трябва, вместо да отговаряме на нови предизвикателства. Сега при прилагане на, на, на съответните мерки в, има известно разминаване, но въпреки това по отношение на процента грешки от сметата палата тенденциите констатирани в последните години са положителни при е, съвместното споделеното е, управление обаче е, все още не е постигнат този процент, не е снижен достатъчно, там остава стойността на 5%. Разбира се, въпросът е, че трябва да работим за по-добре резултати и изпълнение. Е, Сметната палата продължава да е, работи по този въпрос. Ще излезе с е, специален доклад за следващата година. Те всъщност, техните доклади ни предоставят една достоверна информация за е, това какво, как, доколко са успешни мерките на Европейския съюз е, затова комисията по е, контрол е, има полза от това, взема ги за сведения и ги използва за база, за основа за следващата си работа сега вие говорите от името на цялата комисия всъщност и ми се ще да попитам какво е състоянието на Европейския съюз, ако трябва да бъде оценено най-общо но да погледнем и в бъдеще, да видим е, как, е, какъв ще е подбора на програмите и е, целите, които те си поставят в следващите години. Би трябвало наистина да, да разработим нов е, стратегически план. Вие споменахте това. това ще стане възоснова на оценката на досегашния период. Е, този 10 годишен цикъл е, Европа до 2020, е, стратегията Европа 2020 е пред нас. Когато започнахме 2009 година, това беше предпоследната година от Лисабонската стратегия и аз работех на друго място, но се занимавах с прилагане на европейските програми. Това беше всъщност основата за всички наши проекти но в парламента, когато дойдох в парламента, всъщност констатирахме, че не сме постигнали целите и че трябва да формулираме нови. Това не допринася много за нашата, е, така, за доверието в нас, е, така че когато, когато е, поставяме някакви цели, би трябвало да направим е, адекватна оценка на това, доколко те са постигнати, преди да формулираме и да заложим нови такива. Е, тук и въпросът е, до за различните е, становища по различната преценка на стратегическите програми и, и е, инструменти. Трябва по-добре да ги координираме. Е, стратегия 2020 е, е, беше измислена от е, предходната комисия е, след това на 14-та година пол, пол, на половината от мандата на новата комисия, новия парламент, е, се появиха нови предизвикателства. Е, работната програма на комисията беше разчетена за 5 години същевременно и е, на парламента, а финансовата рамка пък е за 7 години и получава се едно е, е припокриване и е, различни е, времеви е, различни отрязъци от време се застъпват, така че трябва да помислим как по-добре да хармонизираме работата си. Мисля, че 10 години са твърде дълг срок. Трябва да помислим за за 10 или 7, защото приоритетите и предизвикателства доста често, доста по-бързо и динамично се променят. Трябва да сме в състояние да реагираме по-бързо сега нови държави, някои държави, много държави не са започнали въобще да прилагат новия, задачите от новия финансов период. А сега трябва вече да се прави ново пред препрограмиране, тъй като задачите и предизвикателства са променени, трябват ни нови мерки е, които трябва да се прилагат, ще се прилагат с европейска подкрепа и е, съответно европейските фондове. Много нови инструменти се появиха междувременно, които преди не бяха немислими. Е, например, новия период за на срок на финансиране е, показва, че е, с, е, в, струк, в лицето на структурните фондове имаме инструмент за е, растеж и заетост в Европейски съюз, които отговарят на. Е, е, но е, така, е, сега се явяват нови инструменти, е, като е, който така попада в лъча на прожектора. Е, той обаче има е, различна структура от е, този на, на, на структурните фондове и други. Всичко това показва, че много неща са в ход. И тук възниква въпросът е, е, как по-добре да координираме действията си, как по-добре да стиковаме е, действията си и да направим така, защото новите инструменти да са функциониращи, без да, губи, да се губи от прозрачността при тяхното прилагане. Е, вие казахте, господин генерален секретар, че сегашните инициативи на, на е, генералната е, дирекция трябва да се координират. Това, разбира се, е необходимо. Как обаче определяте вашата роля там и как разграничавате, как си разпределяте ролите в това отношение? за, за да се преодолее е, е, егоизма на секторния егоизъм при отделните, е, отделните комисари, така че действията им да са координирани и да, действа, да вървят в една посока, да се допълват взаимно. Споменах вече ЕФСИ Комисията поема много задачи по финансовото управление, т.е. прехвърлила е много е, такива е, е, към договорите, но тези договори в тази връзка бихте ли казали каква е вашата роля е, и е, нещо, да хвърлите малко повече светлина върху Европейски фонд за е, Европейския инвестиционен фонд и ЕИБ. Време е, според нас, комисията да, да обяви, да, така да заяви, че по-ясно че нейната работа като колегиум е надежна е, и заедно с тях да проверяваме доклада за управление е, и изпълнение. Е, въпрос 30 от нашия набор въпроси за Европейския парламент. Е, комисията през, до 2020 всъщност Е, Бройката на законодателните инициативи са нараснали е, всъщност е, от 15-та до 20-та сега всъщност парламента възползвали се достатъчно от новите мощия по Лисабонския договор. Какво е вашето мнение за това? Е, по въпрос 33 имахме, имаме две специални комисии в е, е, парламента. Една за панамските документи, другата за данъчните обежища. в каз, опитам се да го кажа по-меко, е, държавите членки трябва да предприемат нещо срещу хора, лица, които е, не плащат данъци, като избягват, т.е. Е, държави, които по Подпомагате или си затварят очите пред е, лица, техни граждани, които не плащат, е, избягват плащане на данъци. В Германия се води такава публична дискусия. Мисля, че и в други страни е, хората проявяват интерес към този въпрос и е, очевидно националните правителства и парламента не са в състояние да е, поемат е, инициативи в това отношение, даже в някои случаи подкрепят тази система, което така подкопава европейската идея. За това би трябвало да действаме според в смисъла на договорите е, опазването на, на договорите е следващата е, така следващия важен въпрос за мен. Имаме обаче много процедури за, по нарушаване на, на е, договорите. Е, в е, германските медии, например, може да прочетете, ето Европейската комисия пипа меко е, в случай на такива нарушения. Мисля, че надявам се да разчистим такива критики, да, да и когато има решение за такава процедура, трябва да се следи, че е, държавите членки, е, които са засегнати от това, да прилагат е, препоръчените мерки и е, когато не го направят, е, съответно да, бъдат, е, да им бъде напомнено и в даден момент да се наложи изпълнението им с съществуващите инструменти. И също, когато говорим за бюджета, от март тази година вече е ясно, че е, е, британски пристанища е, блокират чуждестранни кораби с и изискват мита, които имат, се отразяват много отрицателно върху европейския бюджет. Също времено в някои държави членки, които са засегнати, има измама с ДДС с какви и по какви начини смятате да се е, борите е, с е, тези явления? Е, чува се, че британското правителство е, се готви да предприеме нещо по въпроса, но мисля, че по-скоро трябва да европейски от Брюксел да се реагира на това. Това ни води и към е, е, преговорите по е, Брексит и напускането на Великобритания. Защо е желателно от генералния секретар да създаде нова структура, да предложи нова структура за водене на тези преговори? Според вас в бъдеще е, с оглед е, и да видим как ще наредим финансите в бъдеще е, предвид изтеглянето на Обединеното кралство. Би трябвало да знаем от сега как ще, как ще излежат нещата след Брексит. Колкото до кодекса на за поведение, е, и ръководството на комисията отново е, е, така възлиза въпроса за нова инициатива по въпрос номер 40 не виждам ясен отговор или може би смятате, че съществуващата система е задоволителна в това отношение е, отговор за това, че в глобализиран свят е, цифри, е, е, е, цифровизацията ще е отговор на, на е, проблеми като кибернападения и други. Е, е, от тук е, възниква и, парлам... и въпросът е, дали не трябва парламентът да бъде оборудван с нови системи, така че да се избегнат подобни хакерски атаки. сега въпроса с търсещите обежище тук, ситуацията в съседния Африка е, е обезпокоителна. Не трябва да се успокояваме и да се отпускаме, а да предприемем превентивни мерки е, по отношение на е, африкански държави, от които е, се отправят, от които хора бягат и се отправят към Европа. Това е за сега. Благодаря. You, like... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчикът господин Целе за така щателния преглед на нашия годишен доклад и изчерпателните въпроси. Ще се опитам да отговаря максимално добре. Първо, дали да има повече изпълнение или повече резултати в е, бюджета, т.е. повече спазване на изискванията или повече резултати по бюджета. Разбира се, е, спазването е, спрямо търсенето на резултати е по-лесно, защото е въпрос само да се погледне спазват ли се правилата вече удостоверяването на резултатите е много по-трудно и ако трябва да се направи така както е необходимо, трябва да има показатели за изпълнението, много тясно свързани с целите на финансовите инструменти. В момента, в който се отклониш от тях, става сложно. Нека да дам пример с една от целите по стратегията ЕСА 2020 тази цел като че ли е отбелязала най-малко напредък, откакто бе формулирана стратегията, а именно намаляване на бедността. Целта беше 20 милиона души да бъдат изведени от е, бедност. И в е, годишния доклад ние отчитаме цифрата 1 милион и половина. И е, кой е инструмента, с който се постига това и как да направим връзка? Така че много е важно, когато говорим за изпълнение и за резултати, да имаме съответните показатели. Стойности е, сравнителни, които да дават ясна представа какво е постигнато това, а не целта и за следващия период. Що се отнася до програмата Европа 2020, зададохте въпроса преди да минем към следващото десетилетие, не е редно да оценим настоящата стратегия. Е, как да кажа, най-низкият резултат бе представен, най-низките постижения – по показателите ви представихме тук, но примерно в областта на климата, енергийната ефективност, възобновяемите енергии, там сме много по-близо до постигането им. Е, още по-интересно, образование, например, за което отговарят страните членки, но огледано в контекста на процеса на европейския семестър, мисля, че сме в състояние да постигнем целите. Целите за заетост още не сме постигнали, 75% е тя, сега сме около 71, може би ще стигнем до 2020. Научно-развойна дейност 3% от БВП, там прогрес няма. В момента цифрата е около 2%. Средствата по хоризонт 2020 са много, но така цифрата 3% от БВП е още по-съществена. Те са капка в морето. А, също се питаме кой всъщност има отговорността в този случай. Та, тук можем да си извадим полуки за стратегиите, за целите, които са твърде общи, за отговорност, която се разпределя на много нива, национално, европейско и местно понякога. Та, Това, което търсиме в следващата стратегия, следва да се доближава много по-тясно до, до целите и съответните инструменти. Което не означава, че когато имаме разработени цели за устойчиво развитие с така обединяващата стратегия до 2300, прията от ООН, не значи, че те не следва да ни служат за насока. 169 са целите за устойчиво развитие и голяма част от тях обаче се отнасят за развиващите се страни, не за ЕС. И ние в такъв смисъл просто оглеждаме доколко нашите политики отговарят на тези цели. Комисар Катайнен ще излезе с документ в това отношение – е, е, включително и с предложение как да, ги, е, да се приближим до изпълнението. Казахте, 10 години са дълъг период и 7 години са дълъг период за една финансова рамка и че е необходимо да има гъвкавост. Структурните фондове, оперативните програми бяха цитирани. Да, възможно е страните членки да се впускат в повече програмиране, но това е отнема време, дали е N плюс 2, N плюс 3, но мисля, че така общата теза, че светът се развива много бързо и трябва да има някаква степен, някаква степен на гъвкавост при програмирането, това е така, особено и ще е още по-важно за следващия период. После въпроса за равновесието между различните инструменти за бъдещето на кохезионната политика, такава каквато я познаваме, и новия фонд за стратегически инвестиции. А според мен те, е, едното не измества другото. Причината да се появи FC беше, че според нашите така, анализи имаше много голямо празно пространство в частните инициативи, нямаше възможност да се за, за инвестиции и нямаше възможност да се започнат да се започват инвестиции. И фонда всъщност намалява рисковете, като дава гаранции за всъщност чисто търг... проекти с търговска цел. Това допълва всъщност традиционната роля на стратегическите фондове, които са ориентирани към създаването на инфраструктура. Там се отпускат и безвъзможни помо... безвъзмезни помощи. Не са ориентирани толкова към бизнес средата. И е, там, където се застъпват, се опитваме да, е, да се осъществи и сливане, така че да се използват средства от кохезионните фондове за е, плана Юнкер. Но това е доста ограничена практика. Функционирането на FC коментирате че се развива по правила на Европейската инвестиционна банка и следователно е по-малко прозрачно. ЕИБ е просто инструмента за изпълняване на този е, фонд, но начина по който те функционират реално има е, комитет за инвестициите, който решава кои проекти да бъдат финансирани – дава обосновка за избирането на съответните проекти, по кои критерии се финансират те, така че процесът е много прозрачен. Съществува и политическо съгласие по втория, втората версия на FC. Там а, ще има представител на Европейския парламент в управляващия борт. После е, попитахте какво всъщност прави генералния секретар, как е дефинирана неговата роля. Може би не е толкова лесно да се даде дефиниция, ако гледа човек отвън, но да кажа така, когато има проблем, който трябва да се е, реши в този труден период, дали било то сигурност, миграция, един цифров пазар, енергиен съюз. Не може да се разчита на един единствен отдел в комисията. Нещата са много взаимно свързани, защото и обществото е сложно. И всъщност нашата работа е да обединяваме и на точно тези различни направления. не, звената не могат да излязат от отделната си области на специализация и затова трябва да се търси някакво по-горен по поглед. Ние реално координираме и външните, и вътрешни аспекти, примерно на миграцията и сме изключително, играем много важна роля в целия процес, която не може да бъде изиграна от никой друг в комисията – и заместник е, председателите също са включени в този процес. Примерно, ние сме с рода кабинета на министъра в Обединеното кралство. Това ни е ролята. После, комисията дали не трябва да излиза с декларация за достоверност като сборен орган в годишния доклад се предоставя информация и комисията има като цяло отговорност за управление на бюджета. И както казах в уводните си думи, смятам, че така правилно се разпределя работата, защото ако нещо малко не е наред в една конкретна област, кой е, следва да бъде отговорен? би следвало да е генералният директор и съответно комисарят по този ресор. Има много сериозни изисквания за регулярна отчетност между различните нива, стигайки до най-високото, ако е необходимо. След това задавате въпроса защо броя на становищата от национални парламенти отива върви нагоре, като законодателните предложения не нарастват по брой. Не бих казал, че не нарастват, защото има много предложения, по които се работи в момента. Въпросът е какви е, въпроси ни се отправят. Отначало те бяха, се ограничаваха главно до областта на субсидиарността. Но сега все повече има и запитвания по собствена инициатива от националните парламенти, което е много добър признак, защото излиза, че те се интересуват все повече от функционирането на Европейският съюз. Мисля, че ние, според мен, поне реагираме още бавно. Е, и то защото всеки отговор трябва да бъде преподписан от, от е, ресорния комисар и е, от, е, и от заместник-председателя, така че много сериозно подхождаме към тях. Коментирахте анкетните комисии в парламента, досиетата от Рая и загубата на данъчен доход поради подобни е, феномени. Мога да кажа, че комисията абсолютно наблюдава процеса и е поела съответните инициативи в е, е, докладите за отделните страни и където се визират конкретни компании – Срещата на върха Екофин вторник прие списъка за е, данъчните юрисдикции, които не оказват сътрудничество. 17 страни, всъщност не е толкова дълъг списъкът. Както се казва, обичайните заподозрени. Но превенцията е по-добра от лечението, затова 47 или 49, мисля, са страните, които са получили писмо от съвета с настояване да се коригира факта, че те са данъчни обежища и много от тях са поели ангажименти в такъв смисъл. И това, което ще направим в бъдеще е да установим кои са финансовите потоци, които се възползват от данъчните обежища, не само защото са развиващи се страни, да речем, имат нужда от тези облегчения, а защото са финансови машинации – европейски средства, включително тези от Европейската инвестиционна банка, също трябва да бъдат подложени на контрол за това каква роля играят там данъчните обежища. Комисията е пазител на договорите, коментирахте и дали ролята е по-слаба, аз бих казал, че е точно обратното. Имаме съобщение за резултатите от е, прилагане на или съблюдаване на европейските закони. Имаме една система наречена ESA Pilot. Тя е, е всъщност е, сред, е, така, един междинен момент преди дадена страна да бъде изправена пред съда. Е, за да е ясно, че няма така смисъл да се предприемат тактики на отлагане. Мога да кажа, че е, този период е, за обсъждане е, с националните власти е много удачен. Когато става дума за транспониране на европейското законодателство, мога да кажа, че всъщност реагираме много по-бързо. После коментирахте измамата, която благодарение на ОЛАФ бе установена в Обединеното кралство за е, внос на стоки и намален е, принос в ДДС, е, данъчни постъпления заради тази измама. Това, което установихме, е, че всъщност тук се касае за въпроса опира до най-слабата брънка, т.е. трикове е, от на големи компании, които внасят от е, стоки от е, изток, търсят тази най-слаба брънка в веригата. Мисля, че малко по-късно ще имаме повече подробности по тези проблеми с ДДС. В момента осъществяваме връзка с властите в Обединеното кралство с цел да се справим с проблема. Ако те не си спазят изискванията, ще се започне процедура по нарушение, но за сега се опитваме да се справим. Коментирахте Брексит, защо е необходимо да има отделна структура за преговорите. Мисля, че дори днес става ясно защо Мишел Бърние, основния преговарящ от комисията, работи с представители на различни звена от комисията и е, тази служба е, е, се занимава само с преговорите, а всички останали си работят по така, позитивните елементи на всичко, което имат да работят, защото знаете, че Тоест, е, нормалното функциониране на комисията. Знаете, че преговорите не винаги са свързани с най-положителни елементи. Комисията има задача за координиране. Е, навсякъде ще се усети въздействието на Брексит във всички отдели, но не само и в комисията, така че и задачата на тази група е за цялата комисия. Дали ще се отрази на финансовата рамка? Естествено, до сега Обединеното кралство е нетен вносител, така че е, ще има недостиг в финансово отношение и се надяваме, че ще можем да го запълним с новите приоритети. За етичния кодекс зададохте въпрос. Ще има ли предложения за временните е, средства? Нека да кажа един, така да отговоря чисто бюрократично. Аз нямам право на инициатива. Съветът е този, който решава. За, по отношение на парламента нямаме правно основание. Що се отнася до комисията, новият регламент, който функционира от миналата година, на... намали срока за тези временни е, средства за бившите комисари и председателят Юнкер предложи да има е, в следващите две години проверки за дейността на бивши комисари. Киберсигурността. Питате доколко може да поеме ситуацията, нашите системи могат да се справят ситуацията. Първо, всяка голяма организация е обект на атаки. Ние знаем, че това се случва. И в комисията, според мен и в е, парламента, вътрешните програми за защита са добре синхронизирани. Но знаете, дали с е, хакери или с фишинг, различни техники, които се използват, през 2016 а, имаше повече от 50 е, еднократни атаки на месец. Просто да си представите нали, какъв е обема им. Винаги е, са на внимание тези е, проблеми сега, те не, не, са, не идват някъде от празното пространство, вече сме наясно откъде идват. Имаме и звено за е, бърза реагиране при е, така, спешни случаи, свързани с ИТ. Е, и търсим съответните отговори. И накрая. Бежанците потоците, които влизат в Германия, да речем, тук не става дума за бежанци, доста често за економически мигранти и трябва ясно да направим разлика между двете понятия. Да, търсещите международна закрила, те са бежанци, но не всички търсят международна закрила. Прав сте, че тук трябва да има работа по превенция. А, и то не само мерки за спиране на незаконната миграция, а и за преодоляване на изконните причини. Разработили сме и система за развитие, която е така сходна система, като тази за изоставащите региони. Помощта за развитие за Африка е единственото дългосрочен, валидно дългосрочен отговор за справяне с проблема. Много съжалявам, че толкова дълго говоря и госпожо председател, но и списъка от въпросите беше дълъг. Ich in 22 Minuten Antwort не. ja. 17 минути, всъщност за 22 минути не можеше да се отговори всички въпроси, така че е нормално сега. Eh, Госпожа Аяла Сендер, благодаря. Госпожо председател, благодаря на господин Русо и на генералния секретар господин Италиен за отговорите. Исках да попитам няколко неща в Генералния секретарят има национални експерти, 11 на брой, ако не се лъжа. Искам да попитам дали бихте определили точно и ясно какви са техните професионални профили и от кои държави са те. Говорите, освен това, за нетипично външно лице. Какво точно означава това? Бихте ли хвърлили малко светлина? Какво точно означава тази позиция? А е, сега, ако трябва да съм малко по-сериозна, не че предишния въпрос а, не беше сериозен, по отношение на самоубийствата – Когато госпожа Георгиева беше заместник-председател на комисията, отговарящ за бюджета, ние видяхме презентация на една стратегия за превенция на стреса, на така нареченото прегаряне на работниците, на служителите в комисията – Вие казвате, че нямате информация за подобни случаи. Кажете тогава каква е стратегията за превенция и какво се случва с системата за ранно разпознаване на проблемите. Защото ми се случва, ми се струва по-скоро, че отговорите, които се дават, не са съвсем е, вероятни. На трето място, Имаше отговори, които а, определяме като малко по-резки, отколкото ни се иска. Миналата година, например, попитахме кои са десете най-важни проекти от економическа гледна точка. Попитахме а, директора по научно-развойна дейност. Имахме предвид десете най-съществени по отношение на разходите. От тези 10 проекта се оказа, че 3 са от държавата на господин Ян Смит. През месец май на него му беше даден медал от една холандска академия, може би си направи Холандската академия на науките, медал като почитане на неговия принос към холандската наука. Говорим, знаете, за това какво трябва да се случва с служителите, висши служители, след като приключи техния мандат, след като те напуснат комисията, говорим за периоди на изчакване и така нататък. Какво ще кажете в тази връзка? По отношение на програмите, които са част от Хоризонт 2020, няма да давам сега подробности за това, което говоря. Заседанието все пак се излъчва в интернет, но искам да кажа, че е много притеснителен факта, че има служители на изключително високи чувствителни постове и тези служители по някакъв начин препращат средства към своите собствени страни. Искам да получа професионален отговор на този проблем. И накрая, по отношение на миграцията, разбирам, че до известна степен вие координирате онова, което се случва в областта на миграцията. Темата е изключително деликатна. Аз съм председател на междупарламентарната делегация за отношения с държавите от Магреб. Полагам много усилия, за да намеря отговори на, на проблемите, пред които сме изправени. В момента имаме изключително много проблеми, свързани с спазването на човешките права. ООН критикува категорично и много силно онова, което се случва. Бяха показани снимки и репортажи, най-вече в CNN. Искам да кажа, че много се притеснявам от случващото се. Европейския съюз подкрепя политиката и пътната карта на ООН когато върховният представител на ООН прави коментари без да дава възможност е, за диалог, е много трудно да се отговори. И е трудно да се откликне на някои отправени критики. Искам да ви попитам, тъй като вие се занимавате все пак с координацията на миграционните политики, с представителството, какво в крайна сметка се случи точно в рамките на тази ситуация? Защо нямаше координация? Не трябваше ли Европейския съюз да действа в координация с ООН? Изведнъж се оказа, че се налага да отговаряме неподготвени на отправени критики. Това никак не е добре. Като че ли вие бяхте определени за отговорни за проблемите на Либия и онова, което се случва там. Кажете какво смятате по този въпрос, защото отекна този случай. И накрая по отношение на по-доброто законодателство, говорим за секторно законодателство. Аз се занимавам най-вече с транспорта. Има закъснение не само в областта на транспорта. Какво ще направите? Как ще подобрите своята дейност преди края на мандата, защото в много области няма да имаме достатъчно време? Имате ли стратегия за ускоряване на дейностите, които имате, защото има много важни проекти преди края на мандата. Е, смятах да не поставяме ограничение в е, времето на изказването, но времето доста ни притиска, така че ще трябва. Колега Де Йонг. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда пределно кратък. Между другото, до сега изказванията бяха много дълги. Искам да благодаря на генералния секретар за изказването до сега. Първият коментар, който трябва да направя е свързан с по-доброто регулиране. От една страна, в началото на периода липсваха законодателни инициативи, сега има достатъчно такива. Това не е идеята, не е идеята да се балансира. Когато има нужда от законодателство, то трябва да се предлага. Има едно предложение, което обедини няколко групи, например Зелените и Обединената левица, става дума за инструмента за информация относно единния пазар. По този инструмент се изисква компаниите да дават на комисията много информация и това ще бъде задължително. Искам да кажа, че дружествата се притесняват много от тази е, система. Затова искам да попитам какво смята комисията и как е, ще се подготви тя, тъй като очевидно комисията няма достатъчно персонал да преработва цялата тази постъпваща информация. Ако това е по-добра регулация, искам да попитам какво представлява лошата регулация. На второ място по отношение на подаващите сигнали а, за нарушения. Добре е, че има мерки. От друга страна, обаче виждаме във вашите отговори, че не е имало случай на подаване на сигнали за нарушения. Затова искам да попитам това дали се дължи на някакво обучение, оплашили сте хората, например. Как така изведнъж няма нито един човек, който да подаде сигнал за нарушение? Какви случаи е имало в миналото? Колко случаи е подобно имало през последните 5 или 10 години? На трето място относно разходите за пътуване. Комисията се справя много добре. Разбирам от InfoAccess Europe, които прегледаха материалите на комисията, че комисарите плащат много по-малко за своите командировки, отколкото министрите. Това е нещо като добра реклама за комисията. На отговор в страница 47 се казва, че комисията трябва да премине през 1500 документа, когато публикува своята информация. И периода за публикуване отнема 2 месеца. Ако така или иначе това е добра реклама за комисията, това спазване на правилата. Не трябва ли да се работи малко по-акуратно? Не може ли персонала да се използва за тази цел, вместо да се прегъжда информация, която ще постъпва по силата на инструмента за информация за единия пазар? На следващо място. В документа виждам, че ще се публикуват становищата на, на специалния комитет трябва ли да има проактивно публикуване, предварително публикуване на, на тези становища? На следващо място. Аз проявявам интерес към така наречените активни групи. Много колеги проявяват интерес. Има голям напредък в тази връзка. Само, че отговорите този път са малко колебливи. Има различни отговори на страници 51, 52, 53. Виждаме, че има нов критерий качествена оценка. Това е нещо опасно, според мен. Защото е, има дисбаланс между експертите, които представляват интересите на гражданското общество и тези, които представляват интересите на компаниите. Ако има и качествена оценка възоснова на мандата, можем да зададем следващия въпрос. А, дали няма да направите така, че да получите информация само от експерти от името на компаниите? Тогава цялата система ще се разпадне. Налага се да разчитате на генералните дирекции за контрола на това, което се случва. Има един екип, Екипа обаче не е ли твърде малък? Той справя ли се с координацията? Колко хора работят в този екип по чапката на генералния секретар? На следващо място. Групите на високо ниво, съставени от експерти, са изключени от системата. Това може да се окаже много лоша практика. Ако имате нужда от политически насоки, то едва ли е, ще се спази баланса, който вече сме договорили. Не трябва ли да има нов набор от правила за групите на високо ниво? Защото мисля, че сега е много лесно да се подкопае съществуващата система. И накрая по отношение на експертните групи. Аз съм на страната на комисията тогава, когато тя казва, че организациите на гражданското общество трябва да разчитат и на своите собствени членове. Как да ви помогнем в това отношение? Имате ли примери, по силата на които а, организации да са искали помощ за своята организация? И наистина накрая по отношение на гражданския диалог. Дадохте ни линкове за да получим информация как се организират гражданските диалози, само че съответните страници не съдържат необходимата информация. Как се промотират събитията предварително? Препратихте ме към веб страницата на комисията. Искам да кажа обаче, че критиките, които се отправят от гражданите, не се публикуват на страницата на комисията. Може ли да се даде пространство за изява и на хората, които не харесват Европейския съюз. Много от хората, които не харесват Европейския съюз, не знаят много за Европейския съюз. Не трябва ли да се улесни възможността за диалог в рамките на вашите планове за бъдещето? Благодаря. Следващия оратор, колегата Тарант има думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко може би ще наруша така нареченото джентълменско споразумение. Въпросът ми е свързан с отговор 21. Този отговор е, може да бъде прочетен в залата за поверителна информация. Не мога да представя сега конкретни цифри. И така, ако знаем, че Любляна е три пъти по-скъпа, почти три пъти по-скъпа от Букурещ. Защо плащаме почти два и половина пъти повече годишен найем за представителството на комисията в Букурещ? Още един въпрос. Тази информация е секретна, защото не искаме да публикуваме конкретни цифри или защото никой не знае кой е румънския наемодател. Благодаря. Господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. Не знам дали мога да съм толкова кратък като господин Тарант, но ще положа всички усилия. Въпросът ми е от общ характер, господин генерален секретар. Вие коментирахте този въпрос, но мисля, че много може да се каже още. Та, въпроса ми а, се отнася към следващата МФР и целите. Комисар Етингер подчерта, че основното предизвикателство е да постигаме повече с по-малко. С други думи, ще има по-малко средства, но ще трябва да постигаме по-добри резултати, отколкото до сега. Съответно възникват въпросите какви точно са нашите цели. Какво става с а, инициативи като Европа до 2020 за следващия период? Липсват такива цели. Няма сценарии от ваша страна. Споменахте, че е много трудно да се създадат показатели, свързани с конкретни инструменти. Относно бедността и научно-развойната дейност, е, чия отговорност е липсата на показатели? Знаем, че нищо не е постигнато в тази област. Споменахте, че комисар Катайнен – и други негови колеги разглеждат целите за устойчиво развитие и се опитват да решат кои от тях са релевантни за Съюза и кои не. Това ми звучи като едно произволно начинание, без каквато и да било система. Съюза е изправен пред две сериозни предизвикателства. На първо място липсата на инвестиции, защото FC по никакъв начин не заличи проблема с отсъствието на инвестиции. И другото основно предизвикателство е задълбочаването на неравенствата социални, териториални, всякакви. Нашата комисия ще има сериозни затруднения да освобождава от отговорност Европейската комисия, тъй като ще трябва да преценяваме как комисията постига целите с ресурсите, които разполага. Не знам как можем да ви освободим от отговорност, ако не ни представите ясна стратегия. Вие говорихте за пакета за економически и паричния съюз, представен вчера – това определено не е стратегия. Нито пък план. За мен е изключително поразително, че се иска паричния фонд да е готов за следващата криза, когато се появи тя, за да сме по-подготвени. От друга страна обаче е на лице фискалния пакт, по силата на който ще има фиксирани цели за бюджетите, независимо какъв е бюджетният цикъл, независимо какви са неочакваните появяващи се предизвикателства. Аз мисля, че комисията ще се провали тотално в своята задача да представи визия за изключително непредсказуемото бъдеще. Говорите за гъвкавост и в същото време създавате инструменти, които изключват априори гъвкавостта. Благодаря. Да останем на темата. Имам още. Е, аз също имам един-два въпроса. Да ви попитам как изглежда реорганизирането на комисията и по-скоро вице-председателите, е, как оценявате е, това? Дали е, след това от години обсъждаме въпроса за това колко централизирано данъчно облагане и колко нецентрализирано чрез генерална дирекция. Има въпросът е централните елементи. Какво става с централните елементи? Как ще продължите с тях? Е, е, доклада за е, щатните бройки, за персонала са засегнати тези въпроси и знаете, че говорим, че това е непрекъснато предизвикателство. Какъв ви е плана, ако такъв има и ще има ли центрове за управление на отчетите и как смятате, че ще продължат нещата в това отношение? И един въпрос за мобилността. Колегата Даял каза, говори за това. Въпросът ми е имаме генерални директори, които, генерален директор Государство, като вече е много години на този пост, Какви са плановете? И още два въпроса. Единият се отнася до Олаф. Е, вероятно е, сте очаквали този въпрос, така че няма да се разочаровате. Клиринговата къща. Тук въпросът е критичен, тъй като става дума за независимостта на Олаф и възможностите, които Олаф има. Е, колко срещи сте имали с тях или водите в момента разговори и как изглежда е, всичко това в, е, при сегашните, е, текущите разследвания? защото според нас надзорният комитет отдавна е констатирала, че клиниката къща е нарушение срещу независимо, на независимостта на, на Олаф в следващия въпрос е, е, състава на надзорния комитет. Отдавна е, дъвчам този въпрос. Става дума за 8 бройки. Те не са заети, поне не всички са заети. Малко повече от половината са заети в момента. И въпросът е какви са намерените и плановете, кога разчитате, че ще бъдат попълнени тези бройки е, Издава се впечатлението, че комисията се променя, променя не само е, машината за харчене на пари, както преди, но и една нова организация на данъчните, е, данъчното облагане също се предвижда. Колкото до семестъра, въпроса с Гърция, Интересно е какви, е, е, е, какъв опит има комисията междувременно и особено по в този труден въпрос спасяването на дадена страна економически и това в контекста и връзката на еврейския, с еврейския семестър. как кажете ни какво планирате във връзка с преработ... трансформирането на тези финансови пазари? Как ще се справим с тези различни е, нива и пластове, може би трябва да, да е, консолидираме, обединим нещата, да ги синтезираме, вместо да е, допуснем такъв многобой. Границите. Много тристани срещи се водят по тях. Постепенно комисията се е, така, съгласява с е, е съответни доклади. ЕКБ е, е, е, имаше хубави е, така, думи е, по отношение на тези доклади. Смята, че е, значително, тяхто качество е значително подобрено междувременно. Очаквам отговора ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на е, всички членове на е, комисията. Ще е, отговарям на въпросите в реда на тяхто задаване. Госпожа Алсендър попита профила на международните, на, на, на националните експерти. Той непрекъснато се променя, тъй като това са краткосрочни е, задачи. Обикновено приемаме един-двама служители от е, следващото е, председателство, е, след което те е, си заминават. Е, ще проверя и ще ви дам по-конкретна информация. Е, за типичният лице, типични, атипичния служител. Това обикновено е пенсиониран служител, който е в е, активна схема на пенсионна схема. Тоест предлагаме на пенсионери да останат, да продължат да действат в комисията и имаме такова лице, което е много ценно за нас със своите е, знания и опит. Споменахте сега да отговоря на въпроса за самоубийствата и стратегията за борба с стреса. Много деликатен въпрос е. Това понякога дори не знаем, когато някой колега а, е, си отиде дали е въпрос на самоубийство или нещо друго. Въпросът е доста деликатен и за семействата на починалите, но ако говорим за стратегия във връзка с стреса. Тя е много цялостна. Ние лансирахме една кампания, която е озаглавена Fit at Work, добра форма на работното място. Системно обучавахме е, всички, по-специално хората на управленски места, е, как да се справят с такива въпроси. Това го правим и в консултация с медицинските служби жби и системно е, така е, оправяме, е, работим за, с съответните служби за работното време, въвеждаме така нещо flexi time, тайм, е, телеворкинг също, работа от дома също все повече е, така навлиза в работата. Е, е, родителски отпуск, възможността и бащи да вземат отпуск, семейен отпуск също е възможен. Всички тези фактори са част от една обща стратегия. Имахте въпроси за Генерална дирекция на чесателски и развойна дейност. Е, възлагането на проектите. Това се прави по абсолютно неутрален начин. Например, Обединеното кралство е, е, държи 20% от, от проектите. Това няма нищо, тук няма нищо общо с е, националността на служителите. А, въпросът ви за мобилността. Да, въпросът ви за мобилността. Благодаря ви за комплимента. Не беше направен в микрофон. Е, колкото до е, управленческия кадър, има общо правило е, тази мобилност да, да, мобилност да става 5-7 години след началото на службата. Но моята предшественичка, например, беше на поста си близо 10 години, така че не е задължително. Въпросът за миграцията и по-конкретно много впечатляващите е, е, иллюстрации, на които бяхме свидетели, което е, прилича на съвременно робство. Това е, са неща, ние обръщаме особено внимание на е, е, положението на хората. Международната организация за миграция, Обединените нации, Върховния комисариат, те работят с Либия, защото това е постоянен наш, наша грижа особено в работата си ни с Африка, за което стана дума в началото на моите водни бележки. Е, по-добро регулиране. Да, е, странно, но има председателство. Няма да повярвате, но всъщност председател има. Е, значи, е, идеята беше е, да отговори първо генерален секретар и след това ние да преценим, да коментираме качеството на неговите отговори. Това, което правим, ще се върна отново към заместни генерален секретар, която ми е много скъпа. Тя поддържа връзките с международните институции, съвета, държавите членки това е форума, където се обсъждат тези въпроси. Работата и с ООН също. Например, ООН ни казва е, на какви условия са нужни, за да можем да е, създадем центрове е, в, или да открием такива беженски лагери в Либия или не когато става дума за по-добро регулиране по отношение амбициозната програма, за амбициозния график за нови инициативи, опитваме се тук да, да, да правим максималното. Понякога е, повече време е нужно, отколкото сме очаквали, но много важно е началото на е, процеса на оценка на въздействието, което е, е, са консултациите. Опитваме се, е, правим всичко възможно. Е, това, което напоследък все по-често правим, знаят, че тази комисия създаде така наречения е, е, борт, съвет за е, регулаторна на, на, на проверка. преди беше оценка на въздействието. Значи те работят предварително, не чакат оценката, но отиват, обясняват на службите за какво става дума и е, след това вече излизат с предложение за адаптиране на работата им към стандартите на оценките на въздействие. Много по-проактивен процес и ускорява също работата. Господин Де Йонг е, постави въпрос за информация, информационно средство за единия пазар. Не се безпокойте, няма да разследваме всяка отделна е, фирма в Европа. Целта на този инструмент е в някои случаи и това е намеса в е, крайен е, случай, е, информация от, от, от съответната компания дали, дали се спазват законите днес. Ще дам пример с Дисниленд до Париж те е, изискват различни такси от е, е, клиентите, според това дали са германци или французи, което е абсолютно нарушение на правилата на вътрешния пазар. Така че понякога се налага да разследваме подобни ситуации. Това е по аналогия с което, това, което правят колегите от Генерална дирекция конкуренция, по изключително, при изключително случай. По а, сигнализиращите за недности, разочаровани сте, може би, че няма такива. А, ами, аз мисля, че това е добра новина всъщност. Това означава, доколкото е, аз го разбирам, е, че не е лоша система, нямаме, е, не че имаме лоша система в работата с тях, а че, че когато има редност, съответното лице може да информира за това, без да се опасява за сигурността си. Пътните разходи, защо във всеки от е, документите, е, с които разполагаме, има лични данни. Ние трябва да ги изскринираме за лични данни, така че решихме по-добре, че е по-добре да възприемем проактивна е, позиция и да публикуваме на, на, в е, интернет данните, които имаме. Скоро ще е, го видите. Е, становища от комисията, етичната комисия ще бъдат публикувани веднага след като вземе решение комисията. Защо чак сега го правим? Защото понякога бивши комисари е, ни уведомяват за дейности, които след, според мнението на етичната комисия, след е, становището на комисията, те оттеглят. Тоест, е, трябва да е, защитим личните данни. Споменаваме, че има такива случаи най-общо, но трябва да защитим и е, личните пространства на лицето, за което става дума. Е, групите експерти. Няколко въпроса имахте за качествената оценка. Дали има опасност или не мисля, че по-скоро това е положително, тъй като е, всяка експортна комисия трябва да бъде съдена според ролите, която изпълнява. И за някои комисии е, са нужни е, специфични знания. Ето защо много трудно е да се заложат стриктни правила предварително. Тук е, е, е ролята и на качествената оценка. Колко персонал работи по това? ще ви отговоря писменно, но това, което знае със сигурност, когато бяха введени новите правила, беше да сме сигурни, че те се прилагат е, от е, генералния директор като декларации е, за финансовите интереси, финансовото състояние и интереси и така нататък. Едно изключение е групата на високо равнище, където правилата не се прилагат, понеже представители в тази група Е, при тях е, заданието е много ясно разписано, кога точно представляват и така. Е, значи, как това е публичността на диалога с обществеността, каква публично се дава на това, по различни начини го правим, но в повечето случаи това става чрез представителство в държавата членка. Тук действаме по места. Въпрос на господин Тарант за относителните разходи, е, сравнение в разходите между е, е, и за, за сградите в Любляна и Букурещ. Честно казано не зная отговора вероятно тук се намесва и малко конфиденциална търговска информация, но ще ви отговоря допълнително на въпроса. После господин Пирински за следващата финансова рамка. Дали имаме е, сценарий, според него е, целите са много ясни е, трябва да ви кажа, че ние имаме много цели. Тук не става дума само за економическите, неравенството. Е, има и е, аспекти като сигурност, отбрана, климат на сигурност и отбрана, е, не всички тези могат да бъдат обхванати от общите е, цели. Мисля, че в бъдещите програми трябва да разглеждаме е, множество от цели и сега да видим, след това как да видим да ги, как да ги превърнем в показатели защото да, да не паднем в капана, при което имаме някаква много благородна цел и в крайна сметка да е, да обвързваме нещата с е, реалните ни програми. Е, всичко това е, е, опира до една много открита дискусия, която председателя ни искаше да е, лансира чрез Бялата книга. Ще ми се да чуе мнение в това отношение от парламента. И накрая въпроси. Въпрос от е, председателя. Какъв е опитът на комисията при реорганизацията с, е, с, с е, новите е, заместник председатели. Мисля, че това е една много полезна структура. Защо? Защото няма тема, която не изисква някакъв вид координация. И това е задачата и работата на заместник председателите. Да вземем, например, кръговата економика – дори въпроса за пластмасите, стратегия за пластмасите, който изглежда много простичък, е, той също е, има много разклонения и много компоненти. Или пък сигурността, тя има много е, измерения също. Е, в комисията е, е, председател има колеги в комисията, които той делегира всъщност отговорност. И това е много полезен начин на работа. Просто председател не може да се справи сам с всичко това. Опита с това централизация или децентрализация. И тук има различни аспекти. Вече споменах нуждата от координиране на е, важните политики и политически инициативи. Има тук и административен аспект, е, центровете за управление на е, е, счетоводството. Е, е това са административни задачи, оглеждаме ги и мислим дали не можем да ги е, направим по-ефективни, да, да въведем повече синергия, е, що се отнася до финансовото управление, е, информационно-технологичните, ако щете е, управлението на, на сградите и всичко това. Какво се опитваме да постигнем с тези центрове за управление на е, отчетите? Е, е да се е, конкретизират е, целите е, в Дирекция за човешки ресурси, за да, бъде, да работят по-ефективно, когато става дума за обучение, набиране на персонал, за редовни задачи, без да се отчита непременно спецификата на генерална дирекция. Смятате, че е, не е успешен на, е, на тази идея, но все още сме на пилотна фаза. Ще видим как ще се развие. Има въпрос за е, точното разпределение на отговорностите. Нека да видим този подход как ще се работи. Въпроса за мобилността отговорих. Олаф, клиринговата къща. Трябва да ви уверя, че в никакъв случай това не е в нарушение независимостта на генералния директор на ОЛАФ. Това е един форум, е, където ОЛАФ и други служби си обменят информация по дела, които е, засягат е, и двете страни. Например, случай с финансова измама, където Олаф провежда разследване, което да бъде е, е, внесено в национален е, съд, където може да има и дисциплинарни санкции и попитахте за това как се запълват свободните места в надзорния комитет на ОЛАФ. Боя се, че нямам отговор на това, но ще се осведомя и ще ви отговоря допълнително. Споменах ти нещо, което ми е много така скъпо като идея. Това е, е, е променещата се природа на, на, на е, нашата организация. Имаме все повече служеб... служители, които отиват на място да помагат, да кажем, в Гърция за решаване на проблема с беженците. Налагат се промени е, една, една съставна част от предложението на, на комисията от вчера, искам да спомена именно службата за подпомагане на структурните реформи. Нова служба е това, която да помага на държавите членки да реформират администрацията си и да създават нови данъчни е, трудови закони е, почти е, е исканията, въпросите към тази служба са пет пъти повече, отколкото можем да, да поемем, така че ще удвоим е, е така, пакета за тази, е, финансовия пакет за тази служба. Консолидиране финансовите норми, много важно е, трябва да се получим от опита си. Спомняте, че в даден момент е, се водеше дискусия дали да разделим е, е, търговската част на банките от инвестиционното банкиране и опита ни показа, че проблемът не се крие там, а проблемът е, е за финансовата стабилност се корени другаде, така че търсим непрекъснато, е, правим е, оценка на правилата непрекъснато, както и на надзорните органи, е, които е, съществуват и тяхната роля. Благодаря ви за комплимента в края на изказването. Много мило беше от ваша страна. Ja, wir danken Ihnen. Der ние ви благодарим. В крайна сметка докладчика, желаете ли да вземете думата? А, господин Русо, искате ли вие думата? Съм За заключителни думи. Благодаря. Много внимателно следих дискусията. Отбелязах си коментарите за работата на Сметната палата. Не смятам, че за момента имам какво конкретно друго да кажа. И докладчикът. Благодаря много. Благодаря и за оживената дискусия, която проведахме с господин Италианър европейската политика е по-напрегната и е интересна от е, всякога преди. Е, е от социал-демократичните партии се иска е, до 2020 да имаме обвинени Европейски щати. Сега сме свидетели обаче за, на демонстрации на каталунци, т.е. бягството, е, центробежни сили. Е, много е, е също напрежение около това как ще изглежда нова Европа, как ще се организира централизирана или многолика и дискусията по е, одобряване изпълнението на бюджета е, в този контекст взема важно място. Интересно е как ще продължат нещата нататък. Да, благодаря. Е, готови сме да продължим този разговор с вас. Сега приключваме с тази точка. Дневния ред минаваме на точка 6. Господин Таран има думата. Thank you, Madam President. Um, благодаря, госпожо председател. Благодаря за, на всички за участието по тази разширена дискусия. Сега започваме да обсъждаме доклада за защитата на финансовите интереси на ЕС и давам думата на уважаемия докладчик господин Парня. Monsieur le Président, donc, euh, chers collègues, скъпи колеги, в качеството си на докладчик за е, финансовите интереси на ЕС за 2016 основната ми цел е, че е, парите на данокоплатците се използват правомерно. Доброто управление на обществените средства – се крие именно в защитата на финансовите интереси на Съюза и това е наш, трябва да бъде наш приоритет. Борбата с измамите като цяло са, е, резултатите са положителни Смята се, че е, са постигнати успехи, които следва да изтъкнем, защото така по-добре се защитават средствата на дънакоплаците и се възстановяват и неправомерно взетите средства. Като цяло, страните членки 20 от 28 са взели решение за участие в Европейската прокуратура. 15% са намаляли нередностите, свързани или не свързани с измама, а тези за измамите с, с 8%. Все пак нередностите като брой са доста големи в земеделските райони, кохезионните политики и рибарството. Това безпокои сериозно. Надявам се, че упростяването на административните разпоредби ще даде възможност да се намалят броя на е, нарушенията, не свързани с измами и броя на измамите в рамките на съюз. Също така искам да коментирам някои е, конкретни елементи от доклада. Първо считам, е, че подценяването на митническите такси за стоки, идващи от Китай, е сериозен проблем – между 2013 и 2016 вносът от Китай на дрехи, обувки е, за черния пазар беше сериозно е, е, подценен, особено стоките влизащи в Обединеното кралство. Олаф има препоръки да се изискат от Обединеното кралство почти 2 милиарда евро, които нормално би следвало да са влезли в европейския е, бюджет. Възстановяването на тези средства трябва абсолютно да стане елемент от преговорите по Брексит. Социалистите и демократите ви уверяваме, че ще следим строго за това. Второ, в доклада отделям доста е, част, е, доста е, голяма част от текста за незаконната ние внос и търговия, незаконната търговия с а, а, цигари и тютюнови изделия. Имаше, е, знаете, и е, споразуменията с а, комисията с а, големи а, е, компании, Филип Морис а, и други не би следвало да се продължават тези договорености. После Дания, Финландия, Гърция, Нидерландия, Обединеното кралство, Словения и Швеция много бързо подписаха е, протокола за е, преодоляване на незаконната търговия с тютюнови изделия. Призовавам е, комисията в най-скоро време да оповести и законодателните разпоредби, така както се предвижда от решението от 24 октомври 17. Това са основните теми, които исках да обсъдя с вас. Много се е, радвам, че ще можем е, да обсъдим темата. 10 януари, 14 е, часа е крайния срок за подаване на измененията. После ще гласуваме на 26 феврари в комисията и на първията пленарна на, сесия, на пленарната сесия през май ще гласуваме доклада. Благодаря, господин докладчик. Искам да ви, видя колко души искат да се изкажат, за да ви определя колко време имате. Добре, е, имате колкото искате време. Колко точно? Аз следващата ми среща е в 7 часа, така че... Благодаря. Благодаря за представенето на доклада и е, благодарение на Сметната палата. Естествено, трябва да има коментари по резулта... Е, констатациите на доклада, но нашата цел безспорно трябва да е това да се установи къде има измама, но още по-приоритетна цел би трябвало да бъде е, превентивната работа. Та, освен опростяването, което, за което говори докладчикът, мисля, че трябва да въведем и задължителни разпоредби от страна на комисията да се да има упростяване по всички е, стъпки търговете, представянето на документите, разглеждането им и после изпълнението. Мисля, че изпълнението на европейските средства трябва а, да се наблюдава във всички страни членки посредством нарочни агенции и те не следва да бъдат акредитирани, ако нямат съответните е, системи е, за проверки. За това и ми се струва, че е най-важно да имаме по-добра превенция. Има ли други? Господин Де Йонг, заповядайте. Преди да е, ми се наложи да изляза, нека да кажа съвсем накратко – четох, препрочетох доклада и мисля, че той е отличен. Благодаря на докладчикът. Смятам, че все пак ще намерим какво да подадем като изменение, но като цяло за мен докладът е отличен. Благодаря. Бавно, но постепенно губим членовете на комисията. Затова искам да благодаря на докладчиците за отличната работа. Действително много щателно извършена работа. От името на колегата Явор искам да коментирам някои проблеми, които може би ще може да обсъдите и по-нататък. Е, първо, е, Европейската прокуратура трябва да се направи така, че да има съответни стимули за страните членки да се присъединят, особено като се има предвид на новата многогодишна финансова рамка и съответните преговори за нея. После, Олаф. Макар, че имаме нарочен доклад за Олаф, след като ще излезе предложението в началото на друг, следващата година. Мисля, че е добре да очертаваме вече предизвикателствата, разпределенията на правомощията между Европейската прокуратура и ОЛАФ, за да няма препокриване и объркване. Мисля, че трябва да подсилиме правомощията на ОЛАФ и да има съответни процедурни гаранции за това. Трябва също да осигуряваме следването на препоръките на ОЛАФ, защото именно по този начин се измерва ефективността на тяхната работа а също и да засегнем много е, деликатната тема за прозрачността на техните рекомендации. Искам, днеска възнамерявам да се обърна към ОЛАВ с съобщения за, нар... за злоупотреби с кохезионни фондове в страната, която познавам най-добре и се надявам, че те ще направят съответното разследване. Много жалко е, че в края на 2017 едва сега започваме с реформата на ДДС, макар че а, още в началото на миналата година комисията излезе със съобщение за това. Единственото законодател... Единственият законодателен орган в това отношение обаче е само съвет. Аз лично знаете, че съм голям поддръжник на парламента и е добре да помислиме по този въпрос. За борбата с корупцията много е жалко, по мнението на зелените, че комисията спря с доклада за борба с корупцията. За разследващите е, журналисти текстът действително е много добър. Ако може би да до, можем да добавим, че трябва да има не само правни средства за тяхна закрила, но и да намерим начин те да получават финансова подкрепа, защото добрият е, журнализъм, както е, сме наясно, започва да отмира а, а, е, изместен от Твитър, които а, насаждат неграмотност, а не грамотност. Обществените поръчки, които са основен източник на грешка в предходния програмен период и е, искам комисията да следат този проблем отблизо, за да се види как е, изпълняват новите директиви страните членки. Отново благодарности е, за докладчикът. Напълно съм убеден, че можем да е, излезем с добър текст в рамките на срок. Има ли още желание някой да се изкаже или да дам думата на госпожа Хофман, след като имаме удоволствието тя да е при нас толкова късно след обед? Благодаря. Е, благодаря и на докладчикът, господин е, Парньо, за толкова добре изработения доклад с много валидни твърдения. Комисията го оценява високо. Все пак искам да направя няколко коментари. Ако ми позволите, ще говоря на английски, защото в ежедневието си използваме най-често този език. Доста моменти бяха очертани, които искам да коментирам. Разбира се, ще разгледаме доклада в окончателния му вид и ще имаме и последващи действия. Нека да започна с проблем, който спомена и докладчикът, и е, господин Явор – а именно ДДС и собствените средства и борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия. Знам, че докладчикът е много ангажиран с тези теми. По отношение на ДДС, Господин Явор, доколкото знам, е на мнение, че комисията не действа достатъчно ние считаме, че имаме много сериозни постижения в борбата с измамите по ДДС. Директивата ПИВ, там включихме ДДС в приложното поле на директивата и то благодарение на вашата комисия по бюджетен контрол. После е, Европейската прокуратура има правомощия за борба с сериозни е, трансгранични измами с ДДС и не бива да подценяваме тези резултати. Има и план за действие на комисията. Тя го изпълнява много стриктно и на 30 ноември комисията прие продължение за е, Директива 904 от 2010 за сътрудничество, за административно сътрудничество. Ако се приемат тези изменения е, и директивата стане регламент, ще има и нови инструменти за борба с е, измамите с ДДС. Още нещо. В предложението се очертава ясно а, правно основание за предаване на информация от Ерофикс към а, ОЛАФ и бъдещата Европейска а, прокуратура. За нас това е ключово постижение, защото а, ще даде възможност за обмен на информация реформата на ОЛАФ. Е, ще има законодателно предложение през пролета на 2018 за приспособяване на рамката на ОЛАФ е, в контекста на създаването на Европейската прокуратура. Ще трябва да се приеме и е, начин за сътрудничество. Мандата е един и същи, но сега ще има две два органа, които ще правят едните наказателни разследвания, другите административни и съответно механизмите за сътрудничество между тях трябва да бъдат застъпени в закона. Също трябва да помислим и за мандата на ОЛАФ в областта на ДДС. Там трябва да а, подсилим техния мандат. Европейската прокуратура, казахте, че само 20 страни членки са се съгласили. За нас това е сериозен успех. Комисията, разбира се, ще се опита да убеди и останалите страни членки да се присъединят е, възможно най-скоро. Друг момент, който искам да коментирам е борбата с е, незаконния внос на тютюневи из изделия. Вие е, коментирахте подновяването на споразумението с Филип Морис. Не е, не е моя работа да го коментирам. Е, споразумението с, е, с Филип Морис е, приключва през 22 Останалите две с British American Tobacco и е, още една компания продължават. Комисията трябва да реши кога ще ги продължи също международния протокол за е, борба с е, незаконни е, тютюневи изделия, незаконна търговия, следва да бъде подписан. Той е първият многостранен правен инструмент. Той може да влезе в сила през 2020. Има нещо, което не разбрах много от доклада. Комисията през май тази година прие доклад за напредъка за изпълняването на стратегията на Комисията за борба с незаконните търговия с тютюневи изделия. Изпратихме го на парламент. Днес съвета прие заключения по този доклад. Не знам този доклад стигна ли до вашата комисия, но бихме били много щастливи, ако парламента или вашата комисия може, да, ако се изкаже вашата комисия по този доклад. Ние сега работим и по новия план за действие. И Е, упоменахте е, за големия проблем, така както го формулирахте с Обединеното кралство. Мога да ви кажа, че много сериозно изпълняваме препоръките на ОЛАФ в това отношение. Абсолютно ви уверявам, че това е така. Господин Маринеско, изказат така, мнението, че е много важно да се върши превентивна работа. Точно така е. Олаф има и тези права, не само да извършва разследвания, но и да излиза с препоръки за последващи действия при е, подозрения за измама и да извършва също и превентивна дейност. И накрая обществените поръчки. Абсолютно много важен е, аспект от нашата работа и огромна част от е, работното натварване на нашите е, следователи. Комисията по обществени поръчки в комисията днес обсъжда въпроси за така, етика в това отношение. Мога да кажа, че много страни членки взеха активно участие и подобни конференции ще продължат да се организират. Благодаря. Много добре е да чуем, че Германия е ратифицирала тази конвенция, което показва, че Германия може да функционира и без правителство. И както обичайно даваме в заключение думата на докладчика, за да общи дискусията. Да, съвсем е, накратко. Сега започваме работа с докладчиците в сянка, за да изготвим вече окончателния текст с измененията. И от своя страна аз преди няколко месеца се срещнах с федералния министр на Германия, който отговаря по темата. И той изказа желание това да се случи, но беше ясно, че няма в правителството достатъчно воля, но ето сега виждаме така в периода на вакансия се получи един успех в посока на ратифициране, така че браво на Германия. Thank you. This uh, conclude... Благодаря. Така приключваме дебата по точка 6. Не виждам нашата председателка, затова аз ще дам ход на дебата по точка 7. Доколкото знам, става дума за специален доклад, посветен на единното европейско небе. Прав ли съм? Какво не е наред с единното европейско небе? ще ни каже господин Кастелети. Момент. Нещо май обърках. Господин Пуфан. Извинявам се. Разполагах с неточен документ. Euh, Благодаря, дами и господа членове на е, парламентарната комисия по бюджетен е, контрол. Въздушното движение дава възможност за по-голяма мобилност в Европа, но сигурността е, изисква да има управление на въздушния трафик. Три основни компонента се съдържат в това управление и управление на полетите, предоставяне на информация. Е, е, въздушният трафик се управлява на национално ниво в така една монополистична форма. Обаче международното е, въздушно пространство е, позволява и общо управление и економии от е, мащаба. За момента една единствена инстанция е, упражнява управлението на полетите и е, по този начин предоставящите тази услуга диктуват таксите за предоставянето й. Това увеличава разходите за управление на европейския трафик. Инициативата е единно европейско ниво цели да се подобри изпълнението на управлението на въздушното пространство посредством а, а, изнасяне на тази дейност на европейско нове. Ниво, извинете, от 2004 се говори за тази инициатива, има програма за технологично модернизиране в рамките на проекта Сезар – единно европейско е, небе и научни изследвания. Имаше и много финансови стимули. Основната цел е да се подобри сигурността и ефективността на въздушното движение. Има и разработени е, подцели. 2005 е референтната година за капацитета намалява с, 10% щетите за околната среда, според разчетите. Но а, периода 2004 до 2020 се предвиждаше над 3 милиарда да е финансовата помощ, като съответно 1,3 милиарда са без, без, безвъзмезна помощ. Как, какво направихме ние по време на нашия одит? Разгледахме дали съответните инициативи са били обосновани, дали е, системите за изпълнение са функционални и как е, е дефинирана е, програмата СЕЗАР е, с оглед изпълнение на целите на единното европейско ниво. Отделно Сезар ще бъде обект през 2018 година на отделен одит. Ние посетихме много европейски органи, които имат основание, е, отношение към управлението на въздушното пространство в пет страни, а също и много участници в е, оперативната дейност. Констатирахме, че има основания да се търси постигане на единно европейско ниво, именно за да няма разпокъсаност в индустриалния сектор и монополизъм в държавите. Различните компоненти на е, политиката е, имат за цел именно да се е, коригират така формулираните недостатъци. Има и цели на, вис... на високо ниво, които отчитат увеличаването на въздушния трафик. Тези цели обаче се оказаха неизпълними. Например, да се намали двойно а, разходите за управлението на а, полетите. Що се отнася до положителните страни, можем да кажем, че системите за изпълнение и оценка а, са наложили една култура на прозрачност и ефикасност при е, доставчиците на въздушни услуги, но все пак не всичко отговаря на очакванията. Не се изпълняват всички е, формулирали формулирани цели и най-низкото изпълнение е било през 2013 година. между 2000 и 11 и 15 има е, регистриран намаление от 4%. Е, много е сложно е, управлението на системите. Националните системи за контрол не могат да разполагат с необходимите ресурси да преодолеят разпокъсването, защото те не винаги са независими от доставчиците на въздухоплавателни услуги. Констатирахме, че трябва да се окоръжават основните участници в процеса на разработване на технологични достижения, свързани с научната работа, защото и тяхната дейност е твърде разпокъсана. В Сезар има приети документи в такъв смисъл. В пакета, така наречен, решенията Сезар – също се формулира и график за изпълнение на съответните решения, включително и финансовите такива. Комисията трябва да оцени е, задълженията дали има добавена стойност от тях и дали е необходимо да се търси и друга стратегия за преодоляване на разпокъсаността. управлението на въздушно движение трябва да бъде напълно независимо, но страните членки не могат да осигурят тази независимост. Комисията трябва да направи преглед на съответните системи за изпълнение и да подобри плановете. Проверките трябва да покриват по-добре и е, системата за повишаване на квалификациите. Трябва да се установи дали някои индикатори са достатъчно подходящи или съответно, ако не са, да се преразгледат. Научните достижения за управлението на въздушното пространство трябва да бъдат подкрепени по адекватен начин от комисията. Сезар трябва да има възможности дългосрочно да се занимава с научно-изследователска дейност и комисията трябва да очертае ясно, ясни етапи в тази му дейност. Включително да има и задължения за, пости... за отчетност, на... за отчитане на постиженията. Европейските помощи в областта на научните изследвания трябва да са насочени за преодоляване на разпокъсаността и повишаване на конкурентоспособността. Облягайки се на положителните резултати, можем да търсиме вече реално е, единно европейско ниво. небе. Благодаря. Thank you very much, Mr. Pufan, for this... Uh, Благодаря, господин Пуфан, за тази презентация. И сега, господин Кастелети, имате думата за много кратко и точно експозе. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Искам да кажа, че комисията приветства този доклад на Европейската сметна палата. Виждаме ясно, че Сметната палата има положителни заключения по някои основни елементи. Казва се, че инициативата Единно европейско не е основателна. Казва се освен това, че трябва да има последователност между различните инструменти, за да има по-ефикасно управление на въздушния трафик. Отбелязваме си и недостатъците, е, които подчертава Сметната палата. Всъщност, ние знаем, че те съществуват и ние работим, за да намерим решение на проблемите. Много от недостатъците бяха набелязани още през 2013 година. Тогава комисията направи предложение за промяна на съществуващата правна рамка. Това предложение е известно като СЕС 2+. То беше дебатирано в парламента и в съвета през 2014 година, обаче то беше блокирано и все още е поради въпроса за Гибралтар. Съжаляваме, че това законодателство, което трябваше да реши много от проблемите, които подчертава Сметната палата, все още очаква одобрението на европейските институции. Това означава, че се налага да работим в рамките на съществуващата юридическа рамка – е, ще положим усилия за да решим проблемите, които подчертава сметната палата. По отношение на препоръките. На първо място по отношение на целите. Знаем, че те не са релевантни вече поради променената економическа ситуация. Ще ги преразгледаме. Смятаме да използваме максимално добре пилотния проект, възложен от парламента на комисията. Става дума за новата архитектура, така наречената нова архитектура. Смятаме, че съответното проучване ще даде възможности за намиране на най-доброто решение за европейското въздушно пространство. Възоснова на това решение ще видим как може нашите съществуващи раздробени системи да се превърнат в една цялостна система. Ще имаме естествено мерки за измерване на напредъка, по отношение на самото раздробяване, знаем, че има съществуващо законодателство, което пречи на елиминирането на, на фрагментацията в рамките на така наречените функционални блокове, въздушно пространство. Ние се опитваме да премахнем част от тази фрагментация благодарение на поручването, което споменах. Освен това се опитваме да въведем стимули за премахване на фрагментарността. В рамките на Евроконтрол, например, се опитваме да намерим конкретни мерки за премахване на фрагментацията. Тук мога да говоря за трансгранични услуги, за рационализация по отношение на инфраструктурата. Работим в контекста на проекта Сезар – Знаете, че той би трябвало да допринесе за намаляването на нивото на фрагментация. По отношение на независимостта и капацитета на националните надзорни органи, знаете, че искаме техните задачи да бъдат подсилени в контекста на изпълнението, което очакваме от тях. Това трябва да стане обаче чрез промени в базовото законодателство. Отново ви връщам към предложението СЕС-2+. По отношение на инспекциите, таксите, разходите за цялостната система, очакваме повече действия от националните регулаторни органи. Комисията смята да направи одити тази година. Ще направим одитни инспекции в България, Полша, Гърция, евентуално и в Румъния. Румъния представи нов вариант на своя план за изпълнение. Възнамеряваме да направим независим одит на финансовите отчети на доставчиците на услуги в тези държави. Освен това, работим по прегледа на системата за високи постижения, за изпълнение на, на целите. Опитваме се да оптимизираме тук тази система, както и да подобрим показателите за добро изпълнение. Що се отнася до проекта Сезар, ние вземаме предвид следващата многогодишна финансова рамка. Смятаме, че съществуващата рамка трябва да се подобри. Създаваме нов цикъл иновации, в които се включва научната дейност, изпълнението. Новия цикъл според нас работи добре. Всички аспекти от този цикъл обаче трябва да станат малко по-отчетни. Необходимо е да имаме ясно определение на приоритетите и необходимо да видим кой какви дейности трябва да извършва и с каква цел. Опитваме се да определим приоритетите по такъв начин, че е, системата да бъде по-интегрирана, по-малко раздробена. Това ще е от полза за цялостната ни общност. Искаме да създадем безопасна и ефикасна система за управлението на въздушното движение. Благодаря за това, че представихте е, бележката за изчитане. Сега докладчика. Е, докладът е действително отличен и Много изненадващо за мен е, че има толкова много положителни е, елементи. Единото европейско небе не е факт не поради е, управляващите въздушното движение. Има 40 хиляди души, които контролират въздушния трафик – не, проблема е у министрите. Те могат незабавно да решат проблема. Всеки се притеснява обаче от евентуални стачки на контрола на въздушното движение, на контролиращите, никой не прави нищо. По силата на съответната конвенция, всяко е, юридическо тяло, всяка държава членка е, има суверенитет спрямо своето въздушно пространство и издига граници там, където те по принцип не съществуват. Ето защо имаме и такава фрагментация. Различни оценки показват, че губим всяка година 5 милиарда евро, не от европейския бюджет, но така или иначе ги губим, защото няма единно европейско небе. Бих добавил от себе си, че това положение е нелепо. Така би го определил. Много, много пари харчим, за да намалим вредните емисии. Единното европейско небе с едно штракване на пръсти може да намали емисиите в авиацията с до 10%. Това е много важно. Поради отсъствието на политическа воля обаче няма решение на проблема. Много е трудно за държавите членки дори да приемат възможността да има единно европейско небе. Надявам се, че Сесар ще бъде приложена в крайна сметка. Опасявам се обаче, че чрез съществуващите технологии това няма как да се случи. И за това искам от комисията да разбере резултатите от ССАР. Защо казвам това? Защото в момента има опити за разгръщане на ССАР, но не смятам, че резултатите ще са такива, каквито очакваме. Имаме нужда от нова архитектура на въздушното пространство, за да имаме добри резултати. И още една критика Резултатите се прилагат, се следят в системи, които не са оперативно съвместими. на юг има една компания, на север има друга компания. Значи СССР няма как да бъде разгърната. Трябва да видим как се изразходват и средствата за Сезар. Каква е целта за нея? Целта е да има една хармонизирана, оперативно съвместима система, която да действа на цялостно европейско ниво. В доклада има много полезни заключения. По отношение на PRB, например. Има два а, типа договори. Един за управляващите мрежите и един за органите, които следят за изпълнението. А, трябва да видим колко пари се дават на кого и за какво. Какви са задачите, които очакваме да изпълнява Евроконтрол, какви са резултатите. Евроконтрол представлява една много голяма черна дупка по отношение на парите. Тук искам да спомена конкретно парите за възнаграждение. Има добри намерения, но нещата не се прилагат на практика и комисията не прави нищо. Извинявам се, че трябва да го кажа. Комисията трябва да започне Процедура по нарушение, както по отношение на функционалните блокове въздушно пространство, които трябваше да бъдат създадени още през 2012 година, декември, ако а, не се лъжа. Нищо обаче не се случи. Комисията трябваше да започне такава процедура и за други неща, които трябваше да бъдат свършени. Господин Кастелети не спомена това, което ще кажа аз сега. По мое предложение, комисията разгръща много, много бавно един проект. Господин Кастелети, между другото, е мой приятел. Ние сме на една вълна по отношение на единното европейско небе. И така, връщам се към този пилотен проект, който аз предложих. Целта беше да се създаде нова архитектура на европейското въздушно пространство. По този начин ще се спестят средства от СЕСАР, ще се спастят пари за националните бюджети – това ще стане, казвам още веднъж, само ако има нова архитектура. Надявам се, че в края на настоящия мандат комисията ще има предложение. Защо? Защото ако то се появи, ще разберем дали ще се загубят работни места. Това го казват хората от ръководството на въздушното движение. Във Франция има стачки в продължение на дълго време, които блокират цяла Европа. Ще видим Значи, ако се лансира този проект, дали ще се загубят работни места и освен това ще видим къде точно СЕСАР ще може да бъде приложена и съответно къде могат да се спестят много пари. Извинявам се, че говорих толкова дълго. Исках да представя положението. Поздравление на Сметната палата, защото докладът е много добър. Благодаря. Ако не е друго, поне сега знаем много, много повече за проблема. Благодаря. Приключихме работата по тази точка от дневния ред и сега стигаме до последната точка за днес. Между другото искам да благодаря на комисията, на докладчика и на сметната палата. А, тук имаме сега една кратка презентация. Точка 9. Бяхме отложили тази точка. Точка 8 бяхме отложили. Стигаме до точка 9. Ihnen einfach е, кратък доклад за състоянието на нещата. Е, имахме няколко заседания тристранни. Е, първо обсъдихме компромисния пакет, политически, трите институции, дадахме становището си. Все още обаче не сме взели решение. Най-важната ни е спор е около е, въпроса с е, гъвкавостта, е, е, резервите за кризи. Там съвета е против, парламента и комисията са заедно, доверителните фондове, стигаме до някъде, но процедурата за насочването на, на доверителните фондове все още е неясна, въпросът е открит. Тематичните доверителни фондове е, все още е, там е нужно съгласие между парламента и съвета. Е, парламента и комисията не искат да се премислят тук по други въпрос. Ние искаме повече, тъй като е, искаме да се е, упростят административно процедурите, колкото до проблема за администрацията, управлението, за институциите. Е, за нас като парламент това е важен въпрос и е, трябва да решим какво можем да направим по фонда за солидарност и глобализ... борба с е, последствията от глобализацията. Тук пилотните проекти стремежат, стремежат ние към запазване на статуквото тук ние не искаме допълнителни загуби на права от страна на парламента, а предложението на комисията предполага точно това което ние не трябва да допуснем в областта на бюджета. По финансовите инструменти, по въпроса за изплащанията, забавени изплащания, имаме един мнение на мненията и по прилагане на разсъжденията за, за резултатите. Съвета е сдържан, за нас обаче това е важно. Ние не можем да се мъчим с, и да чакаме две години за бюджетни резултати. И е, това трябва да се отрази в важен документ правилата за прозрачност. Ние тук се разминаваме тотално. Тук парламента настоява нещо, което искахме в 2007, но, вече, но сега го няма. Междувременно загубихме е, много, за съжаление, има връщане назад последно време. Доклади за собствена дейност, е, годишната е дейност, има допълнително изискване към докладването. Е, според мен тук няма особено много открити въпроси, но е, боя се, че губим е, така поглед върху отделните детайли над 2000 внесени изменения 270 от парламента и така нататък. Процедурата за приемане на изпълнението на бюджета през трябва да спестим 4 месеца време и трябва да видим как с отлагането и преместването на срокове можем да решим проблема. Е, и да видим кога ще излезе годишния доклад на генералния директор. Ако остане срока 30 юни, немислимо е за нас е, през лятото е, да започнем процедурата по приемане и изпълнението на бюджета през лятото ако започнем преди лятната вакансия, т.е. документа трябва да е на разположение пред нас много по-рано, да може и сметната палата да, се, да, да излезе с годишния си доклад края на септември и тогава вече, в септември, октомври и ноември, можем да проведем съответните изслушвания и да предложим доклада. Е, можем да се съгласим за януари общо взето. Е, можем да гласуваме през януари, но е, е, си даваме сметка, че е, е, трябва да има и съответните санкции при неизпълнение. Стана дума днес евентуално за обяснение по въпроса Както и миналия път е, констатирахме, много дълго е, говорихме по въпроса, накрая не се взе решение. Важен открит въпрос е, е ретроактивното изпълнение, приложение. Тук комисията прави преглед на това, кои текстове, кога трябва да влезат в сила. Сега следвате дати са на вниманието ни. 1 януари 14 има разпоредби в регионалната ни раздел, но не знаем как управ... управителните органи за тези, всички тези проекти, за които са платени средства, изведнъж сега с, е, с, с изненада е, констатираме, че правилата се променят. Честно казано, това ми се струва трудно, ако а, е, от сега, от регионалния фонд, е, ако средствата били 10% до сега, ако а, е, сега а, повисен, процента бъде завишен, а, ще ми се да, да знаех предварително от а, къде можеше да се търсят е, економии е, по упростяване. Имаше упростявания, които можеха да се е, ползват е, незабавно, още през 2018, но след 2020 трябва да говорим за допълнителни правила, които се отнасят до финансовите инструменти това е, е така обща картина на принципа на ретроактивност. Трябва да се опитаме да запазим нещата в този вид. Тоест, каквото и да правим, да знаем какво точно правим. Е, в понеделник следващата се са насреща в Страсбург. Е, в, е, ще помоля всички, които участват е, и политическите групи да започнем още в 4 часа, за да имаме шанс да приключим. Иначе от сега мога да кажа, че следващите ни заседания ще са 18-19 декември. На 20 има заседание в Корепер. В наш интерес е да приключим това в рамките на естонското председателство, защото сме се ангажирали с това. И сега, ако започнем отново с новото председателство, ако тръгнем от началото, мисля, че дава да стигне до някъде. На 24 декември, за 24 декември е, трябва да кажа, че все още нямаме нищо предвид. Затова предлагам е, следващия понеделник в 16.00 е, е, да сме на линия, за да приключим с този въпрос. Да ви обърна внимание на едната страница. Това са неща, които не сме решили все още. като глобална линия на компромис, можем да кажем, че оставаме нещата такива, каквито са по тези въпроси, по които не, не можахме да стигнем до съгласие. Но а, нека да оставим спорните въпроси в този вид, в който са. В момента не знаем каква линия ще предложим на парламента за тях. Не мога да ви обещая, че е, в е, петък е, след обед комисията няма да ни изпрати нов пространен документ, но все пак вече имаме на какво да стъпим. Този едностранен документ, този, това зюме на една страница, мисля, че ни дава така представа за нещата. Благодаря на колегите Аяла Сендер и Манк за това, че за тяхната вярност като докладчици в Сянка, за това, че бяха и, и се подкрепяха взаимно непрекъснато. иначе не зная сама как кой щеше да води записки при тези странни преговори, ако не бяха те наистина свършиха огромна работа. Текста е на лице, знае, че никак не беше е, просто нищо, но благодаря и на колегата Ашвард и неговия екип за добре свършената работа. Ще се постараем да приключим, тъй като всъщност е, Нимфи ще да а, е, пренеса в следващата година такъв тежък товар ще ми се е, тези вакансия да не прекарам върху тези е, документи и затова ми се ще преди това да ги приключим. Е, изглежда няма е, допълнителни въпроси. Е, остава ми само да ви пожелая е, весели празници, хубава коледа, щастлива нова година, здраве. Е, и оптимизъм и на 11 януари 18 е, в 15 е, часа ще се срещнем отново. Край на заседание.